Драги колеги, нека да възобновим нашата работа. И така, от вчера след обяд, тези сутрин работихме доста интензивно, така че ни остават само три точки в нашия дневен ред. Ще гледаме да ги обсъдим възможно най-бързо, макар и по същество и задълбочено тези три теми. Първата е на колегата Алфонси е доклада за становище във връзка с поразумението за партньорство сектора рибарство между ЕС и Кабо Верде. След това ще изслушаме вице-премьера на Сърбия и ни остава гласуване а, в а, връзка доклада на Барбара Матера, Фонда за приспособяване към глобализацията. По принцип в 15.45 трябва да дойде господин вице-премьера. Ако той не дойде в този час, ще гласуваме някои колеги споменаха, че държат да бъдат за гласуването, но така или иначе а, са задържани в друга комисия до края на деня. Но смятам, че няма кой знае какви разминавания по тези въпроси между различните партийни групи. Ако вице дойде на време, преди гласуването ще го изслушаме, ако не, след това, за да печелим време. И така, господин Франсуа Алфонси, моля, имате думата за споразумението по рибарство с Кабо Верде. И така, в новия режим, въведен от Лисабонския договор. Ние сме консултирани, за да приемем, да одобрим или да отхвърлим това споразумение. Това е петото подобно споразумение. Имахме четири преди това с Сешелските острови и други островни държави, Коморите и а, така нататък, Соломоните острови. Е, за 3 години 1 е милион и 500 хиляди евро е общият ангажимент. Е, в сроковете, предвидените срокове се извършва тази консултация. До този момент тенденцията е да се бавят нещата, но този път всичко е в сроковете. Предлагам да е благоприятно становището и тези, които ще последват следващите споразумения с Мавритания, например. Там става дума за десетина милиона евро ангажимент. Така че е важно комисията по рибарство и нашата комисия да обсъдят съвместно тези споразумения с трети страни. Благодаря много, скъпи колеги. Някой иска ли да вземе думата? Госпожа Грали, бих искал само да подкрепа казаното от господин Алфонси. няколко пъти е, предложихме да свикаме съвместни заседания между нашата комисия и комисията по рибарство. Е, въпреки, че не сме водещата комисия, все пак бюджетната, бюджетния, бюджетния аспект е много важен. Затова мисля, че една, едно съвместно заседание с, на двете комисии ще бъде много уместно и подкрепям предложението на господин Алфонси. Благодаря ви. Наистина става дума за твърде важни теми, проблеми, став, а, тъй като включват и помощи, които са от огромно значение за съответните региони. Не знам дали Комисията по развитие има някакво становище по въпроса, но както вече бяхме се договорили, е добре да организираме съвместно заседание с е, Комисията по рибарство и може би с Комисията по развитието, защото ще бъде уместно. Госпожа Дюран, не знам дали Комисията по развитие е, е заинтересована от е, този проблем, тъй като Кабо Верде не е в е, рамките на целта сътрудничество и развитие. Боя се, че просто Комисията по развитие не, не е заинтересована от тази е, дискусия и също така искам да се присъединя към казаното от преждеговорищите. Добре, може би пък Комисията по външните работи. Но ако организираме тази, това подобно стратегическо заседание т.е. за да е, обсъдиме всички е, споразумения в областта на рибарството. Така че би било добре и Комисията по развитие да е там, защото някои страни може би ще сменат е, категорията, групата. Господин Алфонси. участвахте ли в делегацията в Исландия? Понеже обичате риболов. Тъй като изпратихме делегация в Исландия, ръководен от Гюрен Ферм, който е тук, те представиха отчет, който бе прият единодушно. Господин Ферм вчера направи едно резюме на посещението и това, което ме впечатли в съответния отчет – е, че делегацията на Европейския съюз е била много впечатлена положително от политиката в областта на рибарството на Исландия. И Исландия в предварителните преговори за присъединяване към Европейския съюз не искат никакви привилегии, никакви, никакви помощи, никакви субсидии е, в областта на рибарство, дори, дори отказват. И успяли са да оформят и да прилагат политика, която много устойчива политика е, разумна политика. Поне те, те, поне те така казват и аз е, не знам дали, дали не греша. Но нямат никакви претенции към помощите в областта на рибарството. Казвам го на господин Алфонси, защото може ми извън е, споразуменията в областта на рибарството има и други полки, които бихме могли да извлечем от политика, прилагана в други страни. И така, ако няма други забележки или коментари, предлагам 30 юни, т.е. още две седмици, 30 юни, като краен срок за внасяне на изменения към доклада на господин Алфонси можем да приемем становището по време на заседанията ни на 12 и 13 юли, а водещата комисия по а, рибарство ще заседава на 31 август, т.е. становището може да бъде прието на първата или втората пленарна сесия през септември. А сега да минем към гласуване. Първо представяне на този доклад на Барбара Матера. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в полза. Това е до 18-та точка от нашия дневен ред и 19-та, впрочем. Две различни теми, два, две различни проблема, е, които се отнасят до Дания. ОДЗ, корабостроителницата в ОДЗ и е, в Дания друга предприятие ЛМ Глас Фибер. Така че ще помоля Барбара Матера да ни представи първо тези два доклада и след това ще гласувам. Благодаря, господин председател. Е, на предишното заседание на нашата комисия направих това представене. Сега нека да се съсроточим е, върху гласуването. Но нека да кажа няколко думи и няколко изменения бяха внесени, свързани с корабостроителницата по-специално във връзка с а, това мобилизиране на средства. И имаше дискусия по този въпрос. Във всички случаи, тук не става дума за преструктуриране на тези фирми, на тези обекти и предприятия, а социално и професионално включване на уволнени работници. ние трябва да предоставим съответните структури за обучение и работниците, които са съкратени, ще могат да се преквалифицират. Всъщност това е фонд, който е за подпомагане на работниците, а не на предприятието. В миналото имаше някои съмнения в това отношение, но за следващите искания за мобилизиране на средства от този фонд ще трябва да се предвиди една част, която да обясни, да разяснява защо за това предприятие или тази държава членка може да се прибегне към мобилизиране на средства? Защото прозрачността, и яснотата на нашите действия са от изключително значение. Това е допълнителен елемент, който ще бъде включен в следващите доклади свързани с мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Що се отнася до останалите аспекти, аз ви ги представих на предишното ни заседание. Добре, благодаря ви. Госпожо Матера, получихме, ни казват, от това заседание до днес и други теми. Състояние сте да ги представите? Не. Да, да, наистина времето беше много кратко. Да, разбирам. Не може да искаме от вас коментари, не сте успели да ги прочетете. Добре, нека сега да преминем към гласуване. Да. Ще гласуваме и естествено знаем, че в момента становището от Комисията по заетост гласува по този въпрос, но знаем, че няма разминавания, политически разногласия от голямо значение, така че нека да печелим време в очакване на сър... сръбския вице Казаха ми, че вече е кацнал че в момента пътува от летището към парламента и всеки момент ще пристигне тук. Така че вземете е, листовете за гласуване. Започваме с 18-та е, точка. Е, става дума за корабостроителницата в ОДЗ. Четвърто изменение на господин Хартонг. Докладчикът е против. Не го подкрепя. Кой е за? Четирима. Кой е против? повече от 4, въздържали се, няма въздържали се, отхвърля се. Пето изменение от господин Бълчитис, докладчика го подкрепя, кой е за? Благодаря, кой е против? Един глас, въздържали се, един. Приема се. Шесто изменение на господин Хартонг за заличаване на линея 2. Докладчикът е против. Кой е за? Четирима. Кой е против? Повече от четирима. Въздържали се? Няма. Отхвърля се това изменение. Седмо изменение от господин Хартонг внесено. Предлага се да се гласуват блок 7 и 10. Моля, гласувайте. Съгласен господин Хартонг. Седмо и десето. До докладчикът е против. Четирима са за. Против са повече. Въздържали се. Отхвърлят се тези две изменения. Осмо изменение от господин Хартонг за заличаване на четвърто, четвърта линия. Кой е за? Четирима. Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Отхвърля се и това изменение. Девето изменение. Отново на господин Хартон. Кой е за? Четири има. Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Същото мнозинство. Отхвърля се. Първо изменение на господин Хартон. Кой е за? Четирима. Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Същия резултат. Отхвърля се. Второ изменение, господин Хартонг, за нов линея. Докладчикът е против. Кой е за? Четирима отново същите. Кои са против същите? Въздържали се? Същия резултат. Отхвърля се. Последно изменение на господин Хартонг е главно. Линея е а, отпада, но не нищо можем да гласуваме все пак. Кой е за това изменение? Докладчикът е против. Четирима. Кой е против? Същото мнозинство. Въздържали се. Отхвърля се. И така, с измененията доклада, гласувайте за него, кой е за. А също, впрочем. 19 гласа, 20, 20 с господин Гарига, който малко е разсеян. Кой е против? 4 има, въздържали се? Няма. Приема се доклада за корабостроителната в Оденсе с 20 гласа за 4 има против без въздържали се. Сега преминаваме към следващия глас фибер или глас файбер, как се произнася, не знам дали по-датски, по-френски или по-английски да го произнеса. Само едно изменение има на господин Балчитис. Докладчикът го подкрепя. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Има един глас против. Въздържали се? Един въздържал се. Приема се това изменение. Сега моля гласувайте целия доклад. Кой е за? Двадесет и един гласа за мощния председател на координаторите, който е разсен от едно женско присъствие, 21 гласа за, колко са против? Трима въздържа четирима. Въздържали се? Няма въздържали се. 21 гласа за, 4, 4 гласа против, няма въздържали се. Приема се този доклад. И така, сега можем да преминем към гласуването на финансирането на тези дейности, налагащи два трансфера, за да може да се финансира тези дейности. Сидония е докладчик. ДЕК какво означава? DEC 5 и DEC пеем, казва председателят. Госпожа докладчикът, имате думата. Разбира се, аз ви приканвам да гласувате е, за и просто ви предлагам да, да ги гласуваме едновременно, 5 и 10. Да, добре. Кой е за тези два трансфера, 5, 5 и 10? Стедно, стедно, дигнете ръка. За, за момента сме гласуваме за. Против. Двама са против, въздържали се. Няма въздържали се. Значи приемаме тези, т.е. одобряваме двата трансфера с два гласа против и няма нито един въздържал се. Така, изчерпахме дневния ред. Очакваме всеки момент заместник министър-председателя на Сърбия. И междувременно ви предлагам да прекратим заседанието. Но моля ви, не напускайте залата, за да можем да посрещнем заместник министър-председателя, ще говорим един час и ще ви освобода веднага след това и моля и преводачите да останат до края. Bien, mes chers collègues. И така, драги колеги, нека да възобновим работа. Приветствам, казвам добре дошъл на вице-премьера на Сърбия. Благодаря му за това, че прие да се яви пред нашата комисия и за това, че се съгласи да промени часа на идването си сред нас. Е, тъй като ние приключихме с гласуването по-бързо, отколкото беше предвидено, спечелихме време и сега можем да проведем дискусия с него. Господин заместник министър-председател. Пред вас са представители на всички политически групи от Европейския парламент. И бюджетната комисия, бих казал, чиято роля, обичайна роля, по тези въпроси в един парламент е традиционно роля да се противопоставя на всички нови разходи. И да гласува съсредоточаването на ограничените средства на Европейския съюз в политики, които са видими за гражданите на държавите членки. Тази комисия е отворена и към външната дейност на Европейския съюз, политиката на добросъседство, политиката за външна дейност и а, сигурност и политиката на разширяване на първо място. Ние внимателно следим събитията в Сърбия и смятам, че ще изкаже едно споделено мнение, а именно оценихме, високо ценим последните развитие и значителните усилия, полагани от Сърбия за сътрудничество с наказателния съд за бивша Югославия. Това, разбира се, ще улесни по-нататъчните преговори между Сърбия и Европейския съюз. Основните етапи на тези преговори до този момент са следните. Сърбия внесе официално своята кандидатура през декември 2009 година символично съвпадение слизането в сила на Лисабонския договор. Е, Междинното споразумение влезе в сила през февруари 2010 и от тогава до сега Сърбия се е, стреми да прилага е, споразумението за стабилизиране и присъединяване. През юни 2010 година бе започ... започна прилагането на това споразумение. И така ни няколко комисии са компетентни а, по отношение на преговорите за присъединяването на Сърбия. Бюджетната комисия ще трябва да а, внесе своето становище и да предложи на парламента финансовите средства, свързани с продължаването и приключването на преговорите с Сърбия. Именно за това тази среща е изключително важна и навременна. Ние ви приветстваме тук, господин заместник министър-председател. Знаем, че имате огромен политически и професионален опит, който надхвърля границите на Сърбия така че ние ще е, ви слушаме с особен интерес. Благодаря, господин председател. Ще говоря първо на френски, после на английски, ако ми позволите. Аз прекарах доста години във Франция. Благодаря ви за тази покана. Не е обичайно, според мен, представител на правителство, на държава, която не е членка на Европейския съюз, да бъде поканен тук. Обикновено ни канят в други комисии, АФЕТ, външни отношения. Ще се постарая да бъда кратък в тази дискусия с вас, така че да може наистина да се проведе дискусията. Идвам тук да направя отчет на извършеното и знам, че парламента има всички права, да е, разбере за какво се използват тези средства, за какво са използвани. Втората част, е, всъщност е, така е озаглавено и краткото представене, изложение, което ще направя след това. Това е важен е, момент. Ние внимателно следим е, дейността на тази комисия и на комисия Шуре които обмислят, обсъждат а, възможността да се отдаде необходимата тежест на а, финансовата рамка. И това не е обичайно, но аз ще се изкажа пред вас не само от името на Сърбия, а на всички балкански държави, защото имахме поредица от контакти, подписахме обща позиция, така както поиска от нас това Европейската комисия за развитието на финансовите перспективи след 2013 година. И Надявам се, че сте получили в електронен формат три документа и на хартия. Първият документ е този, след това писмото изпратено до някои комисари с позицията и на, на общо представене, което утре ще направя в комисия АФЕТ. То излага именно сътрудничеството с наказателния съд и а, представя статута, а, държава кандидатка и по-нащатъчни стъпки. In English. И сега, ако ми позволите, ще продължа на английски язик. Защо е толкова важен този момент за Сърбия и за Западните Балкани, когато обсъждаме финансовите връзки с Европейския съюз? Това е така заради кризата и заради нейните последици във връзка с бъдещото разширяване. Нека бъда искрен. На Балканите знаем, че след присъединяването на Харватска, което ние силно подкрепяме, предстои програмата за 2013. Тогава ще има няколко години, без каквато и да била държава, която да се присъедини към Европейския съюз, с изключението на Исландия, да речем, бих казал. Нашата общественост е запозната с това. Защо е така, можем да говорим в продължение на часове, но нека просто се ограничим с това, че, що се отнася до Белград и Западните Балкани, имаме много дълъг път, който трябва да извървим и а, на него са разположени едни от най-взискателните а, критерии, тъй като ние трябва да сме научили своите уроци, да сме извлекли своите полуки от предишните присъединявания. Не, не се а, оплакваме от това. През 2001 бях с Зоран Джинджич а, в правителството, финансов министр. И тогава се надявахме, че през 2014 ще се присъединим и това би било една чудесна логика с 1914 година а, и би станала една чудесна аналогия. Тези обаче времеви срокове ще бъдат изпуснати. И ние знаем и доколкото разбирам, вие на пленарна сесия сте гласували, както и вашият докладчик е казал, че финансовата перспектива трябва да бъде в рамките на 7 години това означава, че Западните Балкани, освен Харватска, ще бъдат и извън Европейския съюз с оглед на тази финансова перспектива. Това има своите политически последици. Нашите държави се възстановяват. Ако разгледаме инфраструктурата обаче, проблемите не започват а, с Милошевич, с Туджман или с някой друг. От 70-те години насам а, има проблеми с развитието на инфраструктурата. Има въпроси, свързани с двустранни проблеми, свързани с енергетиката, които препятстват тази инфраструктура. Но цялостният риск, който виждаме в това десетилетие, е свързан с една много жестока реалност, както от политическа, така и в економическа и финансова област, тъй като ако тази инфраструктура ще не се развие, ще има много малко а, Европа в а, а, Западните Балкани. Но, както се казва и на френски, природата няма да позволи такива празнини и а, ние трябва да сме сигурни, че в а, тези празнини трябва съвсем реалистично, от политическа гледна точка, да дадем достатъчно инструменти, така че европейският дневен ред да е този, който се осъществява. Споменахте а, за ареста на генерал Младич. През а, 2011 година а, имах удоволствието да подпиша първия документ за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз. Тогава а, това подписване а, промени наистина посоката на развитие на Западните Балкани. Франко Фратини като а, комисар тогава каза, че наистина силните а, реформи ще доведат до а, постижение и искам да ви кажа, че това е меката сила на Европейския съюз, а, без която ние нямаше да Караджичи да са в Хага в момента, наркокартелите нямаше да бъдат в затвора или а, да бъдат преследвани а, така а, сериозно, а, защото макар ние да сме транзитен а, пер, а, регион, пазарите са в Европа, нямаше да се случи това, което в момента сме постигнали в Сребърница и а, нямаше да се постигне стабилността, която в момента съществува в Босна и Херцеговина в трите ентитета. А, мисля, че сега трябва да се демонстрира отново тази мека сила на Европа. И моята цел тук пред вас е да съм а, сигурен, че ние не, не мечтаем, не мечтаем за луната или някакви нереалистични суми, но а, постигаме а, едни реалистични цели, така че Западните Балкани през 2014 година да не са забравени. Защото тази част на Европа е с повече от 20 милиона а, души, като цяло е по-малко от Румъния и става въпрос за 100 а, милиарда БВП. Европа е наистина голяма, но този регион е много важен заради ресурсите и историята. Нека сега ви а, представя нещо като доклад и основните послания. Първите послания са че ние сме използвали европейски депутати и уважаеми европейски депутати и представители на други а, организации, че сме, искам да ви кажа, че сме използвали всички средства, които са ни предоставени. А, след победата на демократичните сили имахме няколко години от изключителни моменти, които без Европейския съюз хората нямаше да имат достъп нито до електричество, нито до лекарства. И много често напомняме на нашите граждани изключителния принос на Европейския съюз по това време. Нашият капацитет е, е за е, освояване на средства 99,6% на този етап. Разликата между новоприсъединилите се държави членки и бъдещите присъединяващите се е огромна, що се отнася до финансовата помощ. Дневният ред от Солон от 2003 година шансът за страните от тогава е 1 към 10. Перспективата се отдалечава Отдалечащата се перспектива за присъединяване към Европейския съюз може да има много отрицателен ефект. И въпреки цялата политическа а, сила и решимост, политическа воля, може да се натъкнем на проблеми, а, що се отнася постигането на критериите трябва да направим така, че добре да се приоритизира предприсъединителната програма и усилия и многогодишната финансова, многогодишната финансова рамка, така че в тези времена на кризи да имаме все повече реална политика, да идентифицираме най-добрите проекти, които а, са важни за всички страни, които могат да бъдат защитени в държавите членки. В това отношение смятам, че не трябва да направим още една стъпка в тази посока. В а, Западните Балкани всяка една държава казва, че е наистина стратегически а, позиционирана. Наистина най-краткият път от Виена до Истанбул минава през Белград. А, тя е изключително близо до а, арабската пролет и цялата динамика, която се базира на тези пазари. И не на последно място, две от основните послания, за които сме се съгласили в Западните Балкани. На първо място, трябва да се промени това, което според абсолютно всички не е ефикасна система. Нека разгледаме Харватска. Една държава от 4 милиона получава 100 хиляди 100 милиона евро годишно. Това им помага да изграждат институциите. Само 3 или 4% от тези суми могат да направят така, че на нас да, ние да бъдем изключително улеснени, показвайки европейското знаме и обяснявайки на гражданите, ето това е с помощта на Европейския съюз в рамките на две години само за 2 милиона говорим. 2 милиарда а, можем да говорим при нас. Трябват ни достатъчно ресурси, за да демонстрираме конкретика а, за Европа. Тази система не работеше преди и няма и да работи след присъединяването. Ето защо имаме едно изключително просто предложение. Нека да направим в същата рамка по-естествени а, процесите, да се увеличават средствата с а, а, не рязко, а постепенно, така че да се подготвим добре за присъединяването. А, и в този период от трудности от 2014 и 2017, да речем, защо не избере самия Европейски парламент или комисията да подбере а, самите проекти, които ще бъдат. А, при, подкрепени, да речем, улавянето на въглерод и съхранение или енергийни проекти или каквито и да било, които са важни, които са а, наистина в подкрепа на едната и на другата страна и които не са чак толкова много. Ако това не е възможно, макар да си представям, че а, по то, разбирам, че тук става въпрос за малко по- ам, деликатна тематика в момента, тъй като има усилие да се включи всичко това под една обща рамка като инструмент, би могло да се отвори а, едно отделно перо за присъединяване, така че самите а, държави членки на Европейския съюз да решават кои са проектите, които е подходящо да бъдат и, а, финансирани в присъединяващите се те първа страни. На второ място предлагаме веднага да се въведе европейското полугодие, европейския семестър. Защо? Защото Европа от днес няма никакво влияние върху фискалната политика на бъдещите членове. Има много добър диалог за правата на малцинствата по други теми, но това как една пенсионна схема в една държава трябва да изглежда, Европа с изключение на общите критерии от Копенхаген, няма никакво средство, което да има истинска сила. И нашето а, предложение е с цел избягване на присъединяване на държави с неясна схема, а, финансова и фискална, и по този начин постигане на един положителен стимул за гаранции, които да бъдат, разбира се, обезпечени и от държавите, които са бенефициенти по тези средства. Какво получават Западните Балкани? Много добър източник на финансиране, което ще балансира частното финансиране, защото бюджетният дефицит от 3,5, който предстои тази година в Сърбия е факт за банковия сектор и това са средства, които няма да отидат към нашия частен сектор и хората, а ще останат в а, публичния сектор. Това е нещо, което комунистите тук много добре ще а, е, разберат и за нас това определено е в плюс за Западните Балкани. Какво получавате вие? Едно много сериозно влияние. Ако тази програма, която ние наричаме а, инст... гаранционен инструмент за Западните Балкани, ще сложи край на економическия популизъм в нашия регион. Който да било политик, който се опитва да а, привлече електорат с такива популистски заявки, ще а, загуби достъп до този а, гаранционен а, инструмент и това няма как да се случи. По този начин а, присъединяването към Европейския съюз ще има един много силен ефект върху а, организирането на економическата политика по един хармоничен начин. И, например, когато Сърбия се присъедини към Европейския съюз след 7-8 години с една а, възраст за пенсиониране, която е а, е съвсем адекватна на актюерските а, преценки, това би било а, много а, подходящо. Това са основните послания, които аз имам за вас. Мога да покажа няколко екрана, но те са наистина само в подкрепа на вече казаното като послания. Що се отнася до миналото, съм сигурен, че получавате много доклади Но от името на Сърбия и на другите държави от Западните Балкани искам да благодаря, да изкажа благодарност за подкрепата, която получихме. Ние наистина преминахме през много драматични промени. Например, през 2003 година, когато Зоран Джинджиш беше убит, ние, опитах, ние успяхме да получим макрофинансова помощ в рамките на седмици, което беше много важно за стабилизирането на динара. Когато а, говорихме за коридор 10, 43 милиона евро успяхме да получим, които ние също допринесахме още толкова от нашия бюджет и а, възстановихме това, което а, успяхме да възстановим а, е, от а, бомбардировките през 99-та година, например а, мостът в Нови Сад, Жележ, Жежел а, това беше изключително силно послание и разбира се, видимостта на Европейския съюз а, се повиши посредством тези проекти. Искам да посоча един аспект на предприсъединителния инструмент, който е много важен. Това е трансграничния аспект. Трябва да дойдете и да видите ентусиазмът, с който обикновените хора, асоциации, неправителствени организации, общини работят заедно по тези проекти. Това не са огромни проекти. 20-15 хиляди евро до 100 хиляди евро, но те имат възможност да обединят хора от а, Сърбия и Босна, от Сърбия и Румъния, Сърбия и Харватска, Сърбия и други. Например, Вуковар възстановихме като един много силен символ за това, което трябва да постигнем. И най-важното за мен е, че а, одит след одит, проверка след проверка, а, чукам на дърво, не знам дали трябва по маста или по главата, но до тук добре нито една а, корупционна схема не е разкрита. Двама души са арестувани, задържани до момента. Единия е от делегацията в Белград, другия е от една европейска агенция, но така или иначе, що се отнася до репутацията ни и до реалните проблеми, това е нещо, което ценим високо и отвояваме всички наши вътрешни схеми за контрол, за да сме сигурни, че всичко е наред. Ако срещнем проблем, веднага а, ще а, действаме, за да не попречим на добрата воля, която виждаме от Европейския съюз. Използваме а, предприсъединителните инструменти 1 и 2, около 30% от тези 200 000 евро, които се използват, се постигат резултати, но бихме искали да можем да демонстрираме още по-силно. Имаме една система за децентрализация на средствата и сме на, трета, на трети етап от 6 етапа за следващата година. Ще можем да включим и петте компонента от бюджета. И така, може би да премина към следващата иллюстрация за настоящата финансова перспектива за 2012 средствата за селското стопанство около 2000 евро е за Европейския съюз, а пък за Западните Балкани става въпрос само за 261 на човек. Има една американска поговорка, че членството идва с привилегиите, но а, проблемът е, че при такава огромна разлика не трябва да се изненадваме, че поради тази и други причини има огромен натиск за държавите, да се присъединят колкото може по-скоро. А пък аз мисля, че не трябва да се присъединяваме към Европейския съюз заради средствата, а заради стойностите, заради ценностите, за гарантирането на човешките права, заради перспективите. Но такава една огромна разлика пред, а, превръща а, в. А, превръща присъединяването към Европейския съюз в една твърде голяма дата, що се отнася до економическата политика. Мисля, че повечето, което исках, споменах. А, ние обаче сме направили доста усилия за идентифициране на слабостите в нашата държава. Една от основните такива е, че подценяваме усилията, които са необходими за реалното осъществяване на големи проекти. Много лесно започваме. Ам, опитваме се с Европейската комисия да постигнем колкото може повече. И накрая разбираме, че не сме имали средствата за съвсем законното отчуждаване на земите, да речем, или нещо друго такова основно. Тоест има няколко важни проекта, в които Европейски съюз може справо да ни попита защо предложихте този проект, а пък той не върви заради ваша не върви заради нещо от ваша страна. Ето защо трябва да сме много по-строги при проектите, които предлагаме, за да сме сигурни, че те ще се осъществят. Какво означава проект, който е от полза и за двете страни? Сърбия, и аз не се гордея с това, но Сърбия е държава, която отива в Копенхаген, без да знаем колко въглероден диоксид отделяме в атмосферата. Сега обаче направихме анализите и вече знаем. Ние сме в началото в региона по всичко, което е свързано с възобновяемите източници селското стопанство. Това е една огромна възможност, но наистина ние трябва да поступим по правилния начин. Качество на заетостта. Аз а, идвам от държава, където а, в момента безработицата е 19,6%. и имаме нужда от иновации, проучвания и научна дейност от различните фондове сме успяли да а, генерираме 400 милиарда инвестиции. В инвестиции ние а, на няколко други области, ако не бяхме обсъждали с Европа, европейските ни партньори, нямаше как да насти... на... отбележим този напредък. Не трябва, може би, твърде много да отделям време на доброто управление, тъй като тук е ясно, но още една тема, която смятам, че трябва да засегнат, тъй като според мен тя не зависи от нас, от не трябва да изразяваме становище тези страни, които искаме да се присъединим към Европейския съюз, но доколкото разбирам, а, общия бюджет иска, искате да остане 1% от а, брутния национален а, доход, но като финансов а, министр аз прочетах някои а, писма от Обединеното кралство, прочетах и други а, а, писма от 12-те държави, свързани с кохезионните дейности. Но все пак, ако остане на този 1%, предложението би било за всички, за всички страни, които предстои да се присъединяват, включително 20 милиони на души в, Съедине, в Западните Балкани, всички в Исландия и цяла Турция. Това обединява абсолютно всички в едно средство. Това обаче не е подходящо, защото ние а, растем с 2-3%, а пък а, Турция с 10%, което е съвсем различно като тенденция не става този един и същи костюм за три абсолютно различни реалности. Но ако така остане а, или мине на 1,3%, да се намали заради Харватска на 1%, това означава, че цялата а, тема за разширяването ще се отложи за в бъдещето, но ние ще представляваме само 0,01% от брутния национален доход в сравнение с други а, държави, подкрепата за присъединяващите да се държави се осъществява в от Европейския съюз. 0,01% дали съвпада с това, което се е случило до сега, това, което трябва да бъде направено. Предполагам, че усещате какъв би бил моят отговор на този въпрос. Що се отнася до Западните Балкани, много минимални промени в устройствата на инструментите, финансовите инструменти, биха имали огромни положителни резултати на място. Не говорим за милиарди, милиарди евро като средства. Говорим за средства, които са съвсем подходящи. И това са идеите ни. Постепенно увеличаване на средствата, да имаме координатор на място. А, ние видяхме, че е подготвена рамка за Западните Балкани, където се обединяват различни институции. Лошото обаче, че ние не чухме за това. А, представиха ни тази рамка, но не сме в консултативния съвет. А, също така, инструмента за предприсъединителния инструмент закъсня. Нека направим така, че да не се закъснява. И също така, а, гаранционния инструмент за Западните Балкани. Е, и накрая нека кажа, че става въпрос за едни хипотетични идеи. 2-3 милиона до 2 милиарда. Е, това е, е логиката, която имаше в Харватска. Между синята и червената линия в началото ще предлагам да се обърнем към вас, към парламента, към държавите членки, към комисията и да кажем какво е от наш интерес, какво би било от наш интерес да направим за Западните а, Балкани. Може би става въпрос за този коридор 10. А, Западните Балкани, Сърбия, включително, не поиска нито едно евро. Нито едно евро за, във връзка с а, кризата. Някои държави увеличиха своите данъци, ние не нашия бюджетен дефицит ще бъде по 4%. И имаме закон за фискалната отговорност, който ще намали под 10% стойностите, което е свързано с демографските ни проблеми. Ние трябва да се подготвим. От друга страна обаче използвахме 7 точки от брутния държавен а, продукт. Много под копенхагенските критерии се, а, се намираме в това отношение. За това не може за нас отговора за важните а, проекти да бъде да се обърнем към EBRD или друг финансиращ механизъм, но за нас разликата между синята и червената линия е изключително важна, ще ни помогне изключително много като стимул за постигане резултати. И накрая нещо а, много просто, особено за вашата комисия. Трябва микро, макрофинансовата помощ да я превърнем в нещо реалистично, не само когато имаме наводнения, а да разгледаме интересите и на двете страни, а, да се защитим от международна спекулация, да получим сигурност, че всяка държава, която се присъедини, ще бъде а, изключително устойчива на, на финансовата си и в а, пенсионната си система. Ако разгледаме а, Сърбия трябва да не само на 2,5 милиарда евро а, в тези стойности, което е изключително похвално. И с това а, искам да ви благодаря. Надявам се, че не съм отнел твърде много време, но вероятно, защото имах възможност за първи път да говоря с вас и се надявам отново а, да ме поканите и обещавам следващия път да говоря още по-кратко. Благодаря ви много. Мерси, Благодаря, господин заместник министър-председател. Нашите колеги реагираха спонтанно. Вашето въведение бе изслушано с голямо внимание и много добре оценено. Някои колеги поискат да вземат думата. Вие навлязахте в подробности, дадах, предоставихте ни много информация, но на на практика тази информация бъди много въпроси. Първо, Гьорен Ферм, който е координатора на социалистическата групата на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Аз съм също така и координатор на комисията Шуре и е, специален докладчик по разширяването в тази комисия, така че наистина за мен е това е, този доклад беше от голямо значение и ви поздравявам за постигнатите успехи в различните области. Сега няколко коментари и няколко въпроса. Когато обсъждахме разширяването с други страни, Харватия или онези, които са присъдени към през 2004 или 2007, едни и същи проблеми бяха обсъждани, обсъждани и отново обсъждани съдебната система, корупцията. Радва, радваме се, че че са много малко случаите на корупция с европейски фондове в Сърбия, но в крайна сметка корупцията е един бич, който има а, отрицателно влияние върху цялото общество и което е много, много важно за всички комисии, включително и за нас. Това е една от областите, които комисията критикува много и се казва, че Сърбия е направила много малко крачки напред към хармонизиране на съдебната си система с стандартите на Европейския съюз, а това е от голямо значение. Е, имате ли някакви коментари по този въпрос? Това е на един отрасла на област, която винаги има много проблеми. Второ, економ... субсидиите. С Харватия обсъждаме проблема е свързан с субсидиите, субсидиите за корабостроителниците и други отрасли защото в економики, които са били планови економики, има едно тежко наследство. Това са, това са економики, които са е, се крепяли винаги на субсидиране. Какво мислите вие по този въпрос? И трето, економическото развитие и преразпределението на благата в страната. Как може да се сравни Белград с селата, селските райони, защото обикновено големите градове се развиват бързо но как се използват европейските пари за развитие на регионите, за да се получи едно балансирано развитие между различните региони. На практика това е проблем, който винаги е присъствал навсякъде и включително предполагам, че и в Сърбия. И четвърти въпрос. НПО, гражданско общество, малки проекти. Когато едно общество се развива бързо, обикновенно се обръща повниче внимание на а, големите проекти, но ние смятаме, че трябва да се намери точния баланс а, между големите и малките проекти, да се подпомагат а, асоциациите, които работят по малки проекти, за да се да се избегне едно неравномерно развитие не, балансирано развитие на, на економиката. Е, разговаряли сме с е, комисара Фюле, знаеме, че има проблеми с е, гражданското общество, защото някои техни организации имат труден достъп до фондове, средства и така нататък. И вие представяте представихте някои много интересни нови идеи. Трябва да помислиме по какъв начин те биха могли да бъдат въведени. Но все още знаете, че има доста голяма разлика между това да бъдеш е, кан, страна кандидатка и да, бъде, да бъдеш до, до, до, до, стоп, до допуснат до е, кандидат. Е, знае, знаеме, и вие също, също, също знаете, че никога няма да станете пълноправни членове, без да изпълните и цяло стандартите. Така че нещата се различи, когато човек е отвънка вътре. Просто искам да знам и вашите коментари по този въпрос. Благодаря ви, господин Бокрош. Благодаря. Бих искал също така да поздравя заместник министър-председателя на Сърбия, който работи много активно през, последни, през последното десетилетие, за да подобри условията в своята страна, да открие нови перспективи през своята страна. с. Е, е, високо ценя изложението направихте, но не съм и очаквал е, нещо по- по-малко стоеностно. Но нека да ви задам няколко въпроса, може би малко предизвикателни въпроси, които така да дадат а, устрем пласък на дебата. Вашето предложение за линеаризацията на европейските фондове за Западните Балкани е нещо много интересно. Това е по-скоро едно интелектуално предизвикателство. Но можете ли да ни обясните малко по-подробно? Какво, как бихте приели примерно една гаранция за е, допълнителни средства от Европейския съюз за е, из по-добро институционно изграждане в вашата страна. За да. Защото знаете, че разликата между сината и червената линия е по-малка преди присъединяването, отколкото след. Но не това е проблема. Проблема е. Тоест, Въпросът е, че може би с тези е, средства ще можете да създадете по-добри институции и да дадете е, нов, е, нов, нов, нов тласък на вашето развитие, за да можете да се е, присъедините по-бързо към Европейския съюз, отколкото да речеме при е, други условия. Така че аз самия е, съм е, привърженик на присъединяването на всички страни от Западните Балкани, колкото се може по-бързо. И аз е, прочетах много внимателно тази, този документ относно вашата стратегическа политика с, с логото в началото е подписан от четири страни Албания, Македония, е, Черна гора и е, Сърбия. Е, има още две страни. Кажете какво мислите за Босния и за Косово. Знам, че това е един е, деликатен проблем, е политически деликатен и разбира се, не очаквам от вас някакви е, радикални изявления, но в крайна сметка вие сте един много високопоставен политик. Вие казахте, че говорите от името на Западните Балкани, щом говорите от името на, на другите, би трябвало да говорите от името на всички, включително на Босна и на Косово. Така че аз е, е въпроса, който ви задавам е как ще стане при сближаването и помирението с Косово. И също така е, тези предложения, не само линеализацията и други ваши предложения са обсъждани с е, комисията, с комисара Фюле. Е, Май, че няма никой представител на комисията в момента, но би било интересно да разбереме какво е отношението на на Европейската комисия, какви възможности има, защото в крайна сметка е, не става дума само за пари, вие сте абсолютно прав. Е, парите не са, не са кой знае колко е, в голям, в голям обем. Става дума за политика, става дума за изграждане на институции и още, още веднъж искам да пожелая много успех е, на Сърбия и е, сърбското правителство. Госпожа Ненски. Благодаря, господин е, председател. Господин Джелеч първо от името на НП бих искала да ви поздравя и да израза нашата подкрепа и да ви благодаря за положителните сигнали, които е, отправяте към нас. Аз се взимам думата и като български политик. Е, ние сме минали пред всичко това, което вие споменахте, липса на инфраструктура, промяна на менталитета и промяна на е, избягване на популизма. Аз бях външен министр в момента, в който България е, придоби статут на кандидат и знам какъв, какво положително влияние имаше това за България. Стати, статистиките показват, че подкреп, средствата, които бяха изплатени на България, бяха в размер на 400 милиона годишно, като по този начин се увеличи е, брутния вътрешен продукт и това стана гаранция на това, че реформите вече бяха необратими. Е, обаче, е, социалните и економически дейности трябва да се изпълняват е, в е, дух на прозрачност, в една координирана програма, включително в която да бъдат включени всички ресурси, да има много, много по-добра координация между различните органи за по-доброто освояване на средствата. Как се справяте вие с тези проблеми? Е, как е, успявате да е, как успявате да се справите с грешките, наредностите и с проблемите, с които изправени. Господин... Sweet. Господин Джелич, искам да ви задам три вида въпроси. На първо място за вашата економика. А, виждате ли, предвиждате ли проблеми в бъдещето, след като станете член. Също 23% от вашите хора са в селско-стопанския сектор. И доколкото знам, това е около 13% само от брутния вътрешен продукт разбира се, че сте номер едно в продажбата на ягоди, замразени ягоди в света. Но, според реалната економика, 25% от промишлеността е метал. Основният ви износ е метал. Вашата стоманена индустрия също е най-добрите, но вие казвате, че нямате емисии от въглероден влог и с може би това е свързано с някои проблеми. Виждате ли възможности за реструктуриране на тази промишленост или не? Дори не говоря и за, само за металния сектор. И последният ми въпрос е много интересен. Наистина, вие не сте поискали никаква помощ а, за кризата, но вие сменихте валутата. 25% се промени и в момента се получава отскок от 80 динара, сега ще стане 64, може би по-малко. Това реалистично ли работи по това време кризисното? Един а, малък спад и изведнъж нагоре. А, сега прилагате друг а, процентен а, принцип но 14% ми се струва много висока стойност. Сравнително просто е обаче въпроса ми. Благодаря, драги колега. Ласло Шуриан. Благодаря, господин председател. Господин министр, вашето, вашето представане беше много интересно. Това е наистина една чудесна идея да обсъдим нещата на този етап. Мога ли да споделя моя опит с вас? Аз идвам от една сравнително не много давнашна държава членка, Хунгария. Преди 50 години преди 15 години, когато се обсъждаше разширяването, се казваше да, разширяване да, но нито стотинка повече. Е. наистина има доста голяма разлика от онези, които бяха вече член на клуба и онези, които се присъединиха през 2004 година. И наистина имаше една доста последователна политика. Разширяване да, но пари не, нито стотинка повече. Така че, мисля, че че не, не е много уместно или не е много разумно да се говори за допълнителни средства с оглед присъединяването, макар че не сте неправ. Наистина, елинеаризацията би била възможна, ако има точно определена дата за присъединяването. Инак просто няма да има възможност подобна стратегия да се прилага уместно. Е, нашия министър-председател посети страните членки последно време и скоро беше споделено заедно с пред е, председателя на съвета, че като че ли има е, сме стигнали вече до едно задръстване, до като че ли малко байгъно е, разширяване. Е, нали, Исландия и Харватия, да, но, но, но стига толкова. Но нещата, нещата като че ли малко се е, променят сега. Разбира се, това е не е тайна за никого, че ние като председателство сме и интерес, заинтересовани всички наши съседи да се преценят колкото се може е, по-бързо. И последната ми забележка. Ако някои страни искат е, да да се присъединят е, бързо. Това може би е добра така добра стратегия, за да не се стига до евроскептицизъм, но от друга страна а, това може да стане само когато наистина има един истински функциониран а, пазар, защото а, ако, е само паз, ако има само пазар, оказва се, че е, страната не е достатъчно конкурентно способна и така нататък. Така че е, важно е с европейски и неевропейски пари вашата економика да стане все по-конкурентно способна и по-конкурентно способна, за да може наистина да се присъедини пълно, пълноправно, господин. Господин Алфонси, благодаря, господин председателю. Високо оцених това изложение, което показва наистина волята на Сърбия да продължи по пътя напред. И нашата група смята, че Балканите вече са вътре в границите на Европа. Всъщност става дума за интегрираща логика, не толкова логика на разширяването. И европейците, които са в центъра на нашето пространство, трябва да се включат и економически, е, както и демократично и екологично е, развитие в тази насока. А вие казахте за пълната липса на резултати от срещата в Копенхаген за емисиите на е, въглероден диоксид. Но ако се върнем на това на този принцип, че става дума за интегриране, не за разширяване, наистина с интерес можем да погледнем на вашето предложение за линеарна организация на подкрепата на Европа на, ваш, на интеграционната политика така че да има резултат. Да, след като не знаем датата на присъединяването, не можем от сега да предвидим това, но тъй като става дума за интеграция а, и положението, политическото положение се подобрява на Балканите и политическата воля на правителствата върви именно в тази посока, която вие изложихте. Благодаря. Благодаря. Сега на госпожа Гресле давам думата. Благодаря. Аз също намерих твърде интересно това изложение. Това, което високо оцених е а, е, честното ви отношение, защото и у вас и у нас това, което има най-голямо значение са парите. И научихме, че новите държави членки получават 10 по- пъти повече, отколкото е, Западните Балкани на глава от населението. Е, ясно е, че очакванията са големи и Европейският съюз е правова общност и е особено важно всички да се възползват от е, това. Аз ще кажа, че е, германците също много говорят за пари, но това, което те казват е, че винаги ние плащаме. И моите избиратели обаче вече не искат да плащат. И въпросът, който имам към колегите, ако моите граждани, моите избиратели не искат да плащат и не искат да плащат повече, кой ще го направи? Трябва да се намерят други пътища за економическо сътрудничество с Западните Балкани. Аз не съм толкова оптимист, колкото сте вие по отношение на териториалното сътрудничество, като гледам как вървят нещата. Не смятам, че те се развиват добре, смятам, че вие може да направите повече в тази посока. Всички балкански държави имат собствена валута, визов режим. Защо не се развие по-силно сътрудничеството между балканските държави, след като има такъв интерес? В бивша Югославия имаше такова сътрудничество. Това, което липсва днес е доказателство, че балканските държави са готови да сътрудничат помежду си и да работят повече заедно. А, да, важно е, това, което е важно, а, са парите. А, това е първото, което иска да кажа. Второто е, аз никога не съм разбирала защо държава, която добре функционира, е Сърбия такава, според мен, защо толкова много време беше необходимо, за да арестувате военни престъпници. А, те, много от тях получават а, пенсии. Наистина, бъдете честен, откровен с нас и по този въпрос. Председателя, благодаря много, госпожо Гресле. Един-два коментара и от мен, ако позволите, господин заместник министър-председател. Споменахте това във вашето изложение. Някои от ораторите също казаха това. От известно време а, има някаква умора Наблюдава се такава умора в Европейския съюз от разширяването. И който говори за договор за присъединяване, това означава международен договор, който може да влезе в сила едва след като бъде ратифициран от 27 държави е, членки. Ще видим как ще се постави този въпрос с Исландия и Харватия. Но ние трябва наистина да осъзнаем ясно факта, че държавата кандидатка трябва да убеди и европейските институции, Европейския парламент, но и 27 парламента, 27 правителства. Впрочем, вие споменахте това във вашето изложение. Това ще отнеме време. Ние а, трябва ясно да осъзнаем това. А, другата ми бележка е свързана с а, тази линеарност, а, която вие споменахте, линеарното развитие на помощта. Някои споменаха това. Кривата ще е по-лесна за по-ясна, ако знаем каква е датата на присъединяването. Но тук опираме до един проблем – и всички е, колеги от е, ново присъединилите се държави членки е, са се сблъсквали с този проблем. Един дисбаланс за период, в който е ограничено финансовата помощ и ще добавя, но техническата помощ, административната е силна и Европейската комисия е, разполага на място с е, известен брой е, служители. А след известно време се получава точно обратното. Именно това е вашата крива. значително финансова подкрепа, а Европейската комисия прибира своите чиновници в Брюксел, остават само 10-12 на с ограничени компетенции. И всъщност какво се случва? Един дисбаланс се сменя с друг дисбаланс. И последните години в Европейския съюз наистина са много трудни, защото има много ресурс, много програми, които да се прилагат, много текстове от европейското законодателство, които да се прилагат и административната подкрепа обаче липсва. В държавите, при които вече има компетент потенциал административен и е отправната ситуация не е, е толкова е, силна, там нещата са по-трудни. Благодаря ви за отговорите, които сега ще дадете. Благодаря, господин председател. Uh, Надявам се да успея в хронологично да отговоря на въпросите. Що се отнася до съдебната власт? Когато а, създавахме правителството преди около 3 години. Един от ключовите елементи, които обсъждахме в нашата коалиция, беше, че трябва непременно едновременно да се борим с голямата организирана престъпност и да подобрим съдебната система. Едното без другото няма как да проработи а, през последните години успяхме да направим едни ключови а, арести, но не беше достатъчно добра съдебната ни система. Така че едното не може да без другото. Много средства насочихме а, и нашата а, тайна полиция се занимаваше единствено с а, търсенето на Младич, а, Нар, Хаджич и а, а, наркотичните канали. Ние наистина имаме такива специализирани звена в полицията, които се занимават с това, специализирани в а, а, прокуратурата и съдилища. Различни модели пробвахме, това се оказаха най-добрите хора, които знаят, че не трябва да се а, занимават с древните престъпници, а с големите риби. Защото ако не уловим големите риби, хората не вярват. Не говоря дори за Европейския парламент, говоря за гражданите на Сърбия, защото в сърцевината на въпроса, който те имат е а, с кого, от кого се управлява държавата ми? От хората, за които гласувах или някой а, престъпник, който не съм поставил аз на възтова позиция. Според нас това е сърцевината на а, нашият ангажимент и на премиера Тадич, че трябва да а, свършим това на първо място. А, оглавяващият а, а, американската DA, Администрацията за борба с наркотичните канали, а, каза, че ние сме стратегически партньор, защото сред посредством международно сътрудничество успяхме да заловим 5 тона кокаин в Аржентина и Уругвай. И това има своите следствия, защото когато големите глави бъдат отрязани, разните пипала стават по- а, слаби. Действаме и в Бразилия, връзките с а, Западните Балкани и Италия, Франция, Германия, Западна Европа. И така, положителното настроение а, и отношение идва с това, че е по-лесно се споделя информация между службите и става по-добро взаимодействието. Изграждаме доверие в а, властите, в а, самите служби, че имат възможност, имат капацитета да свършат работата и така и постигат резултати. И така, съдебната власт. Важна ли е? Разбира се, и трудно ли, е? разбира се. Ние имаме разделението на властта, разбира се, но аз съм единственият а, министър от правителството на Джинджич, който все още е в правителството. И тогава си спомням а, прокурори, наистина, наистина много високо ниво магистрати. И казахме, вие трябва самите да прочистите системата, трябва да изкорените а, всички тези, които са подрили професията, а не да чакате ние нещо да направим под напрежението на хората. И трябва да ви призная, че това не се случи. Не се случи. И Джинджич беше убит, а, каза се от залата и повтаря а, заместник. А, а, премиерът. Наистина това е дълга история, която е а, дълга и тъжна, защото двама от хората, които бяха задържани, които бяха в групата отговорна за а, убийството, бяха освободени, след като бяха задържани. Трябва всяка една връзка в веригата да бъде а, силна. Ние не искаме а, всички разговори с нас да преминават през корупцията, през арестите и така нататък. Затова и премиерът Тадич каза, че искаме тази миризма да се отстрани от нашите разговори, когато говореше за ареста на Младич. Ние искаме да преминем към следващата глава, на първо място ще прочистим самата държава и реформата по-бързо и съм напълно съгласен с вас, че големият проблем на инвеститорите, не изказание, е, че вижте, тук изглеждат добре нещата, но когато има проблеми, мога ли да разчитам на съдебната система, че ще има справедливост? И а, няма ли да се отнесат те малко по-снисходително към местния човек, а не към а, мен? Аз имам една презентация за комисията АФЕТ и ще ви я изпратя и на вас. Ние не сме преодолели големите проблеми в тази област. В новата конституция имаме един много деликатен а, проблем, който сме адресирали, а именно на назначаването на магистрати на съдии и прокурори. Работим с Венецианската комисия и мога да ви кажа, че основната работа, за да осигурим да, липсата на основни грешки, а именно да не излезне някой от институциите без да има основание обратното. Опитваме се да направим минимален брой грешки и сме създали а, Висшия съдебен съвет, където има магистрати от професията. По същия начин а, действаме и за прокуратурата. И бих казал, че за Европейския съюз нямам статистики, а, но половината от усилията вече са насочени в областта на съдебната система. При коруп корупцията. А, имаме 35 годишна министърка на правосъдието. Тя е герой за мен. Докато служеше в а, министерството, тя роди две деца и гонеше мафията. Нейният живот е труден, непрекъснато няколко бодигарда има около нея и тя беше назначена за координатор в борбата срещу корупцията. Имаме нова агенция с съответните обещания и проблеми, дали ще има правомощия като полицейска служба. Няма да навлизам в този диалог, плюсовете и минусите, но аз знам в себе си вътрешно, знам, че корупцията спада драстично в Сърбия. Имаме такива ужасяващи а, картини и а, снимки. В Карагуевац арестувахме няколко университетски преподаватели, които приемаха а, подкупи от своите студенти. Онкологичната болница също а, бяха приемани там а, подкупи, извършихме арести. А, наистина не е лека картината кмет на голям град да а, бъде арестуван и да бъде а, обвинен в такива сериозни престъпления, като отдаването на земя неправомерно по найем. Но ако наистина зададете въпроса има ли корупция в Сърбия, ще получите отговора не, но наистина това е защото много се върши в тази област. Ние се лекуваме и мога да продължа да говоря, всъщност ще продължа да говоря за тази тема в години наред, тъй като има още много какво да се направи заедно с агенцията за борба с корупцията, с Transparency International. Ние разглеждаме начин по който се взимат решения и се опитваме да правим така, че когато има преценка, която не е необходима, искаме да изолираме всичко, да е онлайн. Например, Сърбия смятам, че е една от малкото държави, където всички а, решения на съдилищата. Търговски търговските съдилища са публикувани онлайн. Ще спра до тук, но наистина вие ме провокирахте по тези две теми и аз имам много какво да кажа по тях и смятам, че а, нашето взаимодействие наистина е по темите. борба с корупцията и престъпността, това е нещо много ключово. По субсидиите. Бих казал, че Сърбия е държавата и господин Бокрош много добре знае, защото той ни беше съветник в това отношение. Ние сме а, държавата, която реши да не дава субсидии на банковата система. 80% през 2002 го разотворихме от ресурсите на банките, защото знаем, че няма никакъв смисъл да се рекапитализират а, а, загниващи системи като тези банки и в крайна сметка ние имаме много добри а, банки, много добра банкова система, които имат по-добри капитали в Сърбия, отколкото в а, своите а, основни държави, където са седалища на голям брой от тези банки в Европа. Сърбия за 10 години вече следва философията да не се възстановява нещо, което няма смисъл. Това е място, където а, може би а, можете да ни критикувате за това, че твърде силно се опитваме да привлечем инвеститорите. искаме, имаме амбицията да създадем производство за производство, производство за автомобили, което е отговора на Дачия. 300 хиляди милиона. 300 милиона. 300 милиона а, инвестирахме в а, този проект, който не, които не отидаха в Фиат, а, дойдоха при нас, за да се създаде заетост и а, добро производство в Сърбия. Що се отнася до неправителствените организации? Знаем, че хората, които идват в Сърбия, са много изненадани от високото качество на действащите в неправителствения сектор. Това е един страничен ефект от ерата на Милошевич, според мен. Хората, които имаха а, своите принципи, решиха да не служат на онзи режим. А, част от причината за това е, че много от проф... преподавателите в университети бяха уволнени по време на този режим и се заеха с тази дейност. И така, не може да не се съгласите обаче, че правилата за получаване на финансиране, ако сте неправителствена организация от европейските проекти, са доста трудни. Миналия ноември с тази цел сформирахме една служба към премиера, към за помощ на неправителствения сектор. Създавахме това звено за да може НПО-тата да имат повече достъп към европейските средства. офисът ни за европейска интеграция има споразумение с всички основни НПО-та в държавата и според мен те всъщност са едно конкурентно предимство на Сърбия. Аз като а, държавен служител, разбира се, не мога да не се опасявам от тях, защото те винаги ни критикуват, но аз мога да ви дам един много дълъг списък от реформи, които ние сме успяли да осъществим заради натиска, който тези НПО-та осъществяват. Искам и се да а, знаех кога ще се присъединим, но никой не знае и никой не иска да каже кога. И ми се струва, че никой не знае. Но не е целта да гледаме а, рамката 2014-2020 и да кажем просто а, Сърбия 2018, Черна гора 2019 примерно. Не, не това е идеята. Идеята е малко по-развита. Идеята е да кажем, нека да не чакаме присъединяването, за да осъществяваме тази промяна на света, за да не става като ден и нощ. А, лошо преди и не толкова добро след това. По-добре е да има едно, едно постепенно израстване, като един тинейджър, който расте и има различна подкрепа, когато на 14, 16, 17, дори когато са на 20, те имат нужда от подкрепа, както знам от собствения си опит. На първо място става въпрос да не става много и голямо разграничение. Най-добрата и най-успешна програма е не тази с много огромни средства в малки проекти. Тук ще бъда пределно а, искрен. Тези процеси не работят. Ако искаме истински ефект да има върху живота на хората, а, макар да не е лесно, можем да дадем статистика а, от, да речем, а, съдебната система, каква е информацията, която е предоставена по интернет, колко са разгледани, колко е натрупването от дела и от преписки. Можем да разгледаме най-различни оценки от хората, които използват тази съдебна система. Могат да се направят такива неща, могат да се устойност тези постижения. Но трябва да има и твърди и меки програми, които могат да се проследяват заедно. И след това дадах току-що пример от съдебната система. Мога да дам и друг пример. Не трябва да има съфинансиране за пътищата, ако транспортният сектор замърсява, например, или когато е неефективен, когато не пасва на европейския транспортен сектор. От друга страна, самата енергия, усилия за промени в меката страна са много по-големи, ако нямаме необходимото в твърдата страна. Трябва едновременно да се водят тези процеси. Нека заради умората от разширяване, която ние знам, че съществува, може би е най- лошото време е в момента за да говорим за това разширяване, що се отнася до финансовата рамка, но за нас е много важно това постепенно увеличаване да се осъществяване. Става въпрос за нещо механично. Всяка година 20% или 30% всяка година. Трябва да е свързано това с ам, самия реален напредък. Отворени глави, оценки, в които ние казваме, а ето по този начин ще стане по- а, динамично. Трябва ни а, определя, определянето на различни прагове, с които да се движим постепенно. Ако кажем, да речем, нищо не се променя, това десетилетие няма как да се присъединим. Но това да е обосновано. В този смисъл а, искам да говорим така, виждаме ние развитието, разбира се, имаме готовност да говорим за конкретиката, свързана с това въпросът за а, нашите взаимоотношения, нашите а, приятели от Босна също дойдоха на срещата. Те казаха, че ще изразят подкрепа, ще изпратят а, писмо, но тъй като в момента формират правителство, нямаше кой а, да подпише с, е, а, с съответните правомощия. В Вашингтон на съответното заседание аз видях новия колега от Косово, който а, отговаря за финансите в економиката. Ние обсъдихме е, тези въпроси. Ще видите, документа е отворен за а, присъединяване и от другите бенефициенти. само, че единствения проблем е, че Сърбия не припознава Косово, както и още пет държави от Европейския съюз и няма как да подпишем документ с държава, която не сме припознали. Разбира се, ние сме готови да приемем подпис със съответното име, но а, миналата седмица ние подадохме резолюция в Обединените нации, за да започнем диалога с Прищена. Четири етапа се очакват. Надяваме се през юни, в края на юни, с а, господин Купър от екипа на госпожа Аштън да можем да а, докладваме съответните резултати. Ако някой се интересува, мога да дам повече информация, но трябва да спра до тук. Що се отнася до въпроса, с, а, свързан с а, граничните печати. те създават наистина проблеми и за Косово, и за нас. И ние работим по този въпрос. Сърбия няма да припознае Косово, но иска да, иска да намери про, решение за този проблем. има готовност за диалог и решение. И същото въжи и за Прищина. Така че като цел присъединяване към Европейския съюз е едно мощно а, стимулиращо средство за постигане и за решаване на един исторически проблем. Това е за включването. Разговаряхме с комисията. Утре ще говорим с господин Занина и господин Шуман Хицлер, който отговаря за предприсъединителния инструмент. На срещата в Закреп през май комисията излезе с документ за повече гъвкавост, но все още не е, не е достатъчно. А, така прека, прека, прекалено не, не, не, не, не, недостатъчно силно. Така че ако вие може да помогнете сега по а, български въпрос, госпожа Ненски си отиде. Става дума за е, мрежите за пренос на газ. А сега няма да говоря за Набуко, е, Южен поток и така нататък. Господин Оттингер поиска от нашия и българския енергийни министр и каза, ние трябва да построиме е, газопровод между София и Ниш за да може да има балансирана доставка на природен газ в този регион. Соф. София може да подсигури 65 милиона, защото е член на Европейския съюз, Мак, мак, макар че е, нейната част на газопровода е 6 е, пъти по-малка, отколкото тази, която ще се построи в е, е е, Сърбия и там е, като че и участъка е по-лек. А, а за нас има 2 милиона. Но, вече 10 години, ясно, наистина да имаме много е, отговорно управление. Имахме, имаме а, суверен дълг, който а, управляваме, който владяваме и успяваме да а, осъществиме 10 проекта, голяма част от които са по а, а, благоприятни и по-интересни за Европейския съюз, отколкото за самите над. Не искам да кажа, че, че, че ние сме много велики, но просто искам да кажа, че наистина ако има повече участие е, и се организират търгове, тези търгове ще бъдат е, печелени от европейски фирми, то от малки и средни предприятия от Европа. В крайна сметка това е един въпрос на реципрочност. Това е просто само един пример. Сега економиката. След случилото се в еврозоната, знаеме, че не можем да се присъединим към еврозоната поне в бъдещите 20 години, така че нашата валута си остава динара. За това е, трябва да имаме економика на динара, а не економика на еврото. По какъв начин можем да постигнем това? Като, като имаме устойчиви е, баланси на текущите сметки, и през последните три години просто ние се споразумяхме с Вашингтон, т.е. с Международния валутен фонд, без да се минава през Брюксел, предвид защото, бях, защото бяхме е, така, очаквахме и знаехме как ще се изрази економическото цунами. Това обаче се отрази на е, безработицата, увеличаването на безработицата от нас, която в е, момента е, е почти 19 и повече от 19%. И а, знаете, че в а, по-неразвитите региони имаме и много малцинства и разбира се, там проблемите са още повече изо, още по-изострени. И сега имаме още няколко минути. Що се отнася до евроскептицизма? Да, защо Германия ли трябва да плаща? Не, Германия не трябва да плаща. Ние не, ние не говорим за големи суми в момента. Второ, ние естествено осъзнаваме, че не можем непрекъснато да искаме от Европа да ни помага. Ние предлагаме да се даде по-добра оценка на проектите, които са от интерес и за едната, и за другата страна. Нека да ви дам пример. През декември 2009 година Сърбия и други страни малко по-късно е, по получиха безвизов режим. Издадахме биометрични паспорти, над 2 милиона, които които са които се произвеждат от, от, немско, от немска фирма у нас. Повече от 6 милиона граждани посетиха а, Европейския съюз и по-малко от 17 хиляди от тях са поискали политическо убежище. Това беше достатъчно, за, за да има вече някакво напрежение между моята страна, Швеция, Люксембург, други и да се, да се говори за интегрирането на Рома. Аз, съм, аз самия съм председател на съвета за интегрирането на а, ромите в моята страна. Става дума за реална политика, става дума за етика. Няма да ви говоря като технократ. 21 ромски семейства в Пожаровец. бяха изхвърлени от Косово. Те наистина живеят в ужасни условия. Благодарение на предприсъединителните средства, с малко средства успяхме да построим жилища с, е, с общи пространства, защото е важно да има социален живот. И аз ги посетих четири пъти. Наистина. Но, за да могат да продължат да живеят там, условието е техните деца да ходят на училище. И мога да ви кажа, че всичките деца ходят на училище а, а, ние, ние, ние ги, ги помагаме, защото те, те нямат достатъчно е, ресурси да си помогнат сами. Сега, знаете ли, едно от малките момиченца е, е, скача весело е, и казва, аз наистина съм много щастлива, господин Чилич, защото е, мога да уча, имаме ток, защото инак през зимата няма, няма светлина, няма ток и не мога да уча. И мисля, че е, образователния път, е, чрез образованието ще можем да стабилизираме тези хора и да им дадем бъдеще. Ние няма, не искаме от Европа да ни върши работата или да ни помага, но просто да се е, видят е, и да се реши кои, про, кои проекти са от взаимен интерес, екологични, енергийни и така нататък. И ако погледнем цифрите, никой никой не може да му убеди, че само с преразглеждане на нещата, нещата ще се променят и всичко ще, се, и всичко ще, ще стане розово. Нека не забравяме, че благодарение на усилията през последната година има много по-малко войски в Босна и в Косово и това също са, са с, с, с, с, с спестявания са и економии. И в заключение искам да кажа, че и съществува е, регионално-економическо интегриране, ЦЕФТА, е, една организация, която много, беше много устойчива в търговско отношение и която много добре се развива. Представете си сега е, е, сръбски е, министр-председателите на Сърбия, Харватия и Словения редовно се срещат и те не обсъждат политически въпроси, говорят за проекти. Е, заедно тези три държави е, сформираха, създадоха една фирма, Коридор 10, защото ние наистина можем да извлечем полза от развитието на транспорта близките години. И това преди 10 години беше табу, но сега си казваме, вместо да има малки авиокомпании, които губят пари, трябва да а, направим а, нещо като скандинавска авиокомпания близките 10 години. Наистина благодаря ви за времето, което ми, ни отделихте. Ние сме ви безкрайно благодарни и оставаме на ваше разположение за допълнителна информация. Наистина не искаме да ни сваляте луната. Никога не сме искали това и не е сега момента да стане това. Но с 10 годишен опит ние ви умоляваме да погледнете механизмите и и интересите, които съществуват, общите интереси на Европейския съюз и Западните Балкани. Така че ние, местните политици, които трябва да отговаряме на очакванията на населението, което преживява кризата, да разполагаме с достатъчно инструменти, така че да просъществува европейската идея в този регион. Защото ако няма присъединяване, ако няма такъв проект, как да се развива това? поне трябва да има такава е, надежда и тя да почива на реалност. Благодаря много на ваш, за вашето внимание. Благодаря ви много, господин заместник министър председател. Благодаря ви, че отговорихте на нашите въпроси. И е, ние, които преди 20 години с разбито сърце а, присъствахме на пожара на Югославия, Днес Словения е част на Европейския съюз, Харватия в заключителен етап, Сърбия добри ръце и като ви слушаме, като наблюдаваме вашата динамика, воодушевление, ние наистина разбрахме вашето послание в рамките на многогодишната финансова рамка. Ще се срещнете с представителя за външна дейност, така че да се развиват нещата напред. Благодаря на всички. Закривам заседанието.